Meine Damen und Herren, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, много ви моля да заемете местата си. Добре дошли на изслушването на бъдещия комисар или кандидата за комисар за отговарящ за политиката на добросъседство и преговорите за разширяване. Добре дошъл на Йоханес Хан. Вие не за първи път минавате през тази процедура. Когато бяхте номиниран за комисар по регионалното развитие, вече бяхте на такова изслушване някои от а, дейностите ви като комисар по регионално развитие влизат и в ресора на комисаря по разширяването и добросъседката политика. Сега няколко технически въпроса. Номинираният комисар има право да на експозе за 15 минути и в края ще има право на заключително изказване. Всеки член на комисията има право на въпрос в рамките на една минута, като кандидатът има минута и половина за отговор. При желание може в рамките на още 30 минути да се зададе уточняващ въпрос. Времето за отговор е една минута. Координаторите са малко под привилегировани съгласно договорката. Те получават слотове от 4 минути за въпрос и отговор, а не по 3 минути, както е при членовете. И тъй като сме любезни, възпитани хора, същото, е, същата възможност ще дадем и на Берт Ланге, който вчера на мен ми даде само 3 минути, но хайде няма да издребняваме. Ще му дам думата след координаторите. И двамата ще дам думата и на двамата заместник председатели на нашите подкомитети. Освен това сме разделили политическите групи на групи въпроси, така че и по-малките групи да могат да зададат своите въпроси, а не да ги отлагаме за края на изслушването. Вчера така наблюдавах някои изслушвания. От сега ви казвам, че най-брутално ще прекъсвам онези, които излизат извън рамките на времето. Имаме 45 въпроса и излезем ли от ритъм, първо това ще е в ущърп на колегите, които накрая ще получат думата. Така че моля секретарята да стопира часовника и в, т.е. да го стартира, извинете, и в момент е в който изтече времето, ще прекъсвам оратора. И моля ви се, без такива, господин председател, последни бележки. Моля за вашето разбиране. Този път трябва да спазваме времето. Смятам, че господин Хан получава много сериозен ресор – нашите европейски съседи преживяват интересни времена. Южното ни съседство, т.е. това са страни съседни на Европа, и там имаме доста драматични събития. Така че господин Хан поема поста в едни много бурни времена. комисията Юнкер, поне според това, което председателят каза, възнамерява да работи по разширяването на пълни обороти, но по така практически причини не се отчертава до края на мандата на комисията да приключат преговорите с която и да било страна. Тоест, господин Хан, ние продължаваме да имаме своите ангажименти, например, към страните от Западните Балкани мандата за преговори с Турция продължава да е в сила. Крайната цел на преговорите е членството на Турция ако в рамките на преговорите е, се стигне до е, проблеми, отново е, ще трябва да ги решаваме. Така че трябва да провеждаме този процес открито. Той е част от нашите стратегически интереси. За това ви давам думата първо за кратко изложение, за да можем след това.